И вие сте тук, мога да започне. можем да започнем. Бих искала да благодаря на всички, че са тук. Ще започнем нашата работа, защото имаме много натоварен дневен ред. Е, нямаше искания за изменения в дневния ред, така че дневния ред се приема в този вид. Знаете, че нашето заседание се предава по интернет Имаме отделни точки и определено време за, за, за тези отделни точки. Разбира се, ще ако има необходимост, ще промениме някои формати. ще, съобщ, ще съобщаваме докъде сме стигнали. Сега минаваме към точка 2 на дневния ред. Одобрение на протокола от двете последни заседания 19-20 юни и 10-11 юли. И смятаме, че тези, че тези протоколи са прияти, ако междувременно не постъпат някакви възражения или съобщения. А сега минаваме към точка трета от дневния ред, който е приемане на проектографика на заседанията на комисията за следващата година. Не сме получили допълнителни коментари, така че бих искала да ви кажа, че до година два, двата комитета през септември, докато до година ще трябва да ратифицират а, този график. Но на практика смятаме, че а, графика е прият, колкото до, до за, а, съобщенията на председателите. Утре след вземане на решение от страна координаторите днес ще направя съответните изказвания. За сега нямам какво да ви е, представя и за това минаваме към Минаваме към пет, пета точка от дневния ред – и ще изслушаме представенията на четирите на четиримата директори на четирите големи европейски програми за сътрудничество. Е, господин е, Питер Мелби за ЕСПОН, Матео Малвани за интерект, Мишел Ламблен за интерект 4C и Имануел Мулен за Урбакта. Така че па, нека първо да изслушаме четирите директора и след това да им зададем въпроси, да направим съответни съобщения. Питър, може би, вие сте пръв, но който иска, може да започне и ви дам думата на Питър Мелби. Благодаря, госпожо председател, благодаря на комисията, че покани пред представители и директорите на четирите програми, за да е, представят е, допълненията, начина по който тези четири програми се допълват за управление на европейските територии. Аз съм от ЕСПОН. ЕСПОН е една специална програма е, част от европейската териториална политика, която има за цел да събира информация, която да бъде да служи като основа на, е, е, за определяне на европейските политики. Ние също така е, предлагаме карти и допълнителна информация в допълнителни формати. За програмния период разполагаме с 34 милиона евро от Европейската комисия, както и 13 допълнителни милиона от държавите членки, както и Швейцария, Норвегия и Исландия, които са наши партньори. С тези средства ние управляваме програми в продължение на 7 години и различни дейности, които са включени в тези програми. Първо, приложни изследвания, 25 проекта общо. Разполагаме с транснационални екипи, в които участват много изтъкнати учени и е, проектите, по които работиме, са от, изключен, от, от изключително е, значение. В тях е, изпо, при, участват и представители на администрациите и на министерства, за да можем по този начин да подпомагаме процесите на оформяне на европейски политики. Е, също така създаваме и база, база данни, която сама е, по себе си е доста уникална и може да се сравни само с е, Евростат. Разполагаме и с различни инструменти за управление на тези данни. Също така създав, създаваме и масиви с информация и познания, които се основават на събирането на на, на данни, които служат за оформянето на интелигентна и включваща политика. Имаме също така и допълнителни 40 по-малки проекти и като, като цяло в из, изследванията участват над 400 известни научни работници, и изследователи, които работят в мрежа. Ще, ще дам и още няколко примери. Създаваме и така наречен атлас, който също се включва териториалните измерения на Европейската стратегия 2020 и начина по който се е, изработваме също така инструменти за оценка на е, влиянието от териториална гледна е, точка за създаване на оперативни програми оперативните програми. Можем да кажем, че програмата постепенно се запълва и а, уплътнява. Нещата не могат да станат от днес за утре, като целта ни е да имаме все по-интегриран подход. Също така а, им работиме върху а, проекционни програми за бъдеще. 32 страни ще, участват, ще участват в бъдещите ни програми за 2014-2020 година. На е, заседание на генералните директори бе взето решение за възобновяване и обновяване на някои от компонентите на програмите. Ние трябва е, на практика да усъвремениме постигнатите резултати и познания и е, да имаме един по-широк обхват И Както казах, 32 страни участват в тези програми, за това трябва да има и административен е, контрол, но необходимо е да, да промениме начина на, работ, на работа, за да имаме едни много по-оперативни програми за бъдеще. Е, нашата, нашите планове, мисии за бъдеще са създаване на един общ масив на европейско познание или наречен също Европейска мрежа за наблюдение от, на, територи, на териториални данни и териториални политики сега. Какви са промените, които предвиждаме за бъдеще? Аз споменах някои от тях, е, освен е, обхвата и включването на допълнителни програми. Е, имаме намерение да изпълняваме проекти, които да са много по-целево насочени и които да са насочени към практиката, към поли... приложната политика. при а, прегледа на начина на изпълнение на сегашната програма стана ясно, че нещата трябва да бъдат а, извършвани по много по-бърз начин и че е, съответните председателства на Европейския съюз могат и трябва да искат а, редовно от Епсон да представя оперативните си програми. Това ще, ще бъде включено в следващата програмна фаза. Да се, да се създаде един по-добър вътрешен капацитет на програмата, за да се подобрат вътрешните координационни връзки и сътрудничество трябва също така да се, да, се, да се промени начина на финансиране на нашата програма. Трябва да преминеме от е, прилагане подхода на заеми е, и субсидии към проекти, които да извър... с които да извършваме услуги, за които да се обслугат. Смятам, че това ще представлява една така много а, значителен програм, една, една много значителна програма в а, цялостното структуриране на а, програмите, които трябва да бъдат а, много по-ефективни и ефикасни и а, това ще, ще предостави много по-добре резултати. Благодаря. Сега от името на Интеракт, казва председателката, давам думата на нейният директор. Благодаря ви. Аз продължавам след, и след, след изказването на господин Питер Майпис с допълнение по нашата четвърта програма. Искам да ви запозная накратко е, с, с съдържанието на дейността на Интеракт. Аз е, съм почти сигурен, че много от вас знаят програмата Интеракт. Искам само да ви напомня, е, че е, всъщност ние финансираме финансови проекти, е, т.е. ние имаме специфична роля. Ние трябва да оказваме експертна помощ на останалите 7 програми. Може да бъде обобщена ролята на Интеракт като увеличаване на ефективността и отражението върху качеството. Изобщо изобщо познанието на програмите за териториално сътрудничество. Как е, правим това, като организираме различни прояви, основно свързани върху управление на програмите, финансово управление и комуникация. Това е, е същината на е, дейността ни. Освен това, ние играем и голяма роля за макрорегионални стратегии, не само за Дунава и Балтийския район, но също така и за бъдеще, за Адриатическо море, за Атлантически океан, за Литва и така нататък. Така че ние подкрепяме развитието на подобни стратегии съвместно с помощта на стратегията. Ние играем също така по хармонизирането на нашите процедури сектори по иновативно сътрудничество и инструментите за него. Искам е, накратко е, е, да споделя и работата ни по приключването на по, по програмата Closure, която започва през юни в Брюксел. Освен това, ние работим и с мрежа по аудиторски органи. Ние работим и по регулярността на заплащанията. Имахме много важна среща в Виена миналата година по тази тема. ИТСИ е, е, е един от инструментите, върху които ние работим. Ние искаме да споделяме познанията си върху това е, как може да се създаде и да се управлява ЕТС. Е, миналата година в е, Литва организирахме семинар по този въпрос. Колкото по инструментите за териториално развитие, ние е, е, е, работихме по използването на така наречения член 376 Б, когато говорим за сътрудничество извън ЕТС. И миналата година имаше ден на открити врати, проведохме семинар по тази тема. Освен това, ние работим и е, по възможността за плановете за е, съвместно действие, за повишаване на териториалното инвестиране и изобщо е, развитието вътре в ИТС. Колкото до географията на програмите, ние подкрепяме комисията по срещи с държавите членки, с техни представители, за да обсъждаме бъдещи програми по макрорегионално регионалния подход. Е, по е, самата следваща е, програмна фаза ние организирахме уъркшоп върху различни аспекти на програмите, примерно в Палма де Майорка, в Порто. И накрая се работи и по хармонизиране, което вече споменах така, наричан, така нареченото хармонизирано прилагане. Това са, може би, най-съществените бъдещи дейности, които се водят от Интеракт. За да се управли управлението, контрола, да има готови решения, които да се прилагат и които да се основават на най-добрите практики. Разбира се, е, и самите програми са включени в процеса сега е, КИП е, е база данни по сътрудничеството. Не само обаче за ЕТС. Можете да намерите информация по проекти ИНПС, ИПА и по е, старите Интерег. Тук можете да намерите информации по проекти, по партньори. Е, идеята е да се предоставят възможности, за да не се открива отново топлата вода по териториалното сътрудничество. Има полезни инструменти по оценката на планирането и е, за капитализиране на значителни дейности, а също така е, и изобщо да се каже в какво се изразява сътрудничеството. За сега имаме 100 програми, до края на годината ще има около 10 000 проекта в системата, така че придобивате идея за е, нашите мащаби. Ние е, предвиждаме значи, важни е, прояви по ЕПСО, имаме двустранно сътрудничество по нашите програми ние сме инициатори на пилотни проекти по интеграция на EPSO и KEY като целта е да се намерят най-подходящите марки, които се използват от Кепсо, а също така и ключови думи, е, които се използват в Интеракт. Миналата година в Люксембург имаше семинар е, по резултати от е, възоснова на доказателства и много важен инструмент за работата по капитализация в Интеракт. Миналата седмица имаше проява в, за европейско сътрудничество в Страсбург парламента на 10 септември като идеята е да е, запознаем обществеността по-добре с сътрудничеството, то да стане по-близо до гражданите. 2012 година беше година на европейския граждани, така е, че това е още една причина е, за да запознаем по-добре гражданите с е, данните. Още една цифра ние развиваме оценка на дейности, които се развиват. Оценката приключи вчера. Имаме 100 е, прояви в 30 страни, които са планирани и повече от 55 програми. Сега е, за бъдещето е, по Интеракт 3 искам да се спра на три основни аспекта, които са фокуса на бъдещите ни програми споделяне на управление и контрол и познанието за тях, което означава, че ние подкрепяме умното управление, насърчаване на иновативен подход в сътрудничеството, т.е. да се подкрепя сътрудничеството, а също така и насърчаване на тематичните връзки и постиженията в сътрудничеството. Така че това включва и поредица от дейности върху макрорегионални стратегии, нови инструменти за сътрудничество, насърчаване на по-близка и по-силна култура на сътрудничество. И също така да се капитализират резултатите от постиженията ни. И е, когато говорим за капитализация, искам да кажа, че в рамките на четирите програми ние сме създали обща платформа по капитализиране и сме в близък контрол и сътрудничество с Interact for C, за да се открият аспектите на взаимна допълняемост на тематичните платформи. Мисля, че е, трябва да спра до тук и евентуално в последствие да отговоря на въпроси. Благодаря ви. Благодаря ви. Сега да чуем Мишел Ламблен за Интеррек 4C. Благодаря ви, госпожо председател. Интерек 4C се управлява от Норпад Кале в Франция. Идеята е да се стигне до обучение чрез поделяне на знания. Местните и регионалните власти получават достъп до опита на останалите и в случай на сходни проблеми се разглеждат различните възможни решения. Това са трансгранични или транснационални а, програми, в които се дава възможност за сътрудничество от разстояние. Основните две области на действие са иновациите и економиката на познанието, а втората околна среда и превенция на риска. Всички държави членки, включително Норвегия и Швейцария, а, участват в проекта. Нека да видим кои бяха одобрените проекти. Към 14 000 местни и регионални власти е, кандидатстваха е, в рамките на програмата. Над 2274 партньора, местни и регионални е, власти получиха одобрение в рамките на програмата, като това покрива 90% от територията на Европейския съюз. Бюджета, който е към 302 милиона евро, бе одобрен в рамките и на двете тематични сфери, които ви посочих. Какви са основните ни постижения, считано от юни 2012 година? Днес говорим за бъдещето на регионалната политика, за проекти, които в момента са в средата на своето изпълнение. Та по-настояще можем да видим, че по отношение на изграждането на капацитета, имаме увеличение, а, имаме към 4527 души, а, които в момента са с повишен капацитет. А, развили сме 275 дейности, като имаме доста успешно прехвърляне на и обмен на добри практики. Някъде към 3026 такива бяха идентифицирани, 252 бяха успешно предадени. По отношение на бъдещето на Интерек 4C, Знаете, че всички паневропейски програми имат за цел да вземат предвид всички 4 тематични цели. Ние имаме 11 тематични цели, като 4 от тях са определени тук – Държавите членки плюс Норвегия и Швейцария решиха да изберат четири тематични цели. Може да направите паралел между тези тематични цели и резултатите от предишната версия на програмата. Избрахме следните тематични цели научна развойна дейност, това е технологично развитие и новаторство, Третата цел или наша втора е увеличаване на конкурентоспособността на малките и средни предприятия. Нисковъглеродна економика е четвъртата цел или наша трета и шестата цел или наша четвърта е защитата на околната среда и насърчаването на, енерги... на ефективно използване на ресурсите. По отношение на изпълнението на новаторския подход, обмисляме създаването на платформи за обучение, нещо, което в момента се прави в Севилия с IPTS в рамките на а, новаторските проекти. Обмисляме подобен подход в а, рамките на четирите тематични цели, които чухте преди малко. ще изберем и само един тип проекти между регионални проекти за сътрудничество. Това е основният ни елемент за рационализиране на програмата. Ще се даде възможност за прехвърляне на добра практика от един регион към друг, но а, това не е задължително да върви с оперативната част от програмата. Избрания проект, одобрения проект и тези, които го представят, ще бъдат приканени да прехвърлят добрите си практики на техните партньори. Благодаря. Бакте Манюел Молен. Благодаря за Урбак Емануел Молен. Благодаря, госпожо председател. Сега, а, виждате, това беше нашия втор семинар на Юрбак, който беше проведен през август в тази година в Тринити College в Дъблин. В, кой, на, в работата на този семинар участваха експерти, които работят по проектите и това е един конкретен пример за начина по който а, отговаряме на економическата криза. Целта беше да намериме едни интегрирани решения на проблемите на отделните а, градове. Това е част от целия метод с, с, с проекта Юрбакт. Става дума за инвестиране в човешки ресурси. Ние не инвестираме в а, мостове, в сгради, в, в метал и бетон. Ние инвестираме в човешките ресурси и искаме да подобриме начина за по който се обменят интегрираните познания за подобряване на интегрираните политики за градостройство. Юрбак има за цел да насърчава трансграничното сътрудничество по градостройствените програми. Програмите са насочени към местните оператори, онези, които вземат решения и политиците с цел да подобрят градоустройственото развитие в малки и средни градове. Програмите се, се разширяват от, е, в последните 10 е, години. Е, всеки град подготвя свой собствен план за действие, в който участват различните заинтересовани страни, като е, работят в отделни работни групи, включително в е, изработването на плановете, участва частния сектор, частни оператори и така нататък. Е, до сега сме сте постигнали следните резултати. 5, на 5000 души от различни малките, малки и средни е, градове работят в е, мрежа. И е, 350 планове за действие се прилагат от две години. Два, два, два летни университета обобщават резултатите от нашата работа. Също така започнахме пилотно обучение за дадени целеви групи, които ще бъдат включени в процеса на взимане на решение за в бъдеще. Е, същ, също, същевременно организираме и националните семинари за онези, които не могат да участват в ам, общите семинари. А, е, виждате нашите последни издания, в които са включени нашите ключови послания и е, ключови а, проекти. относно, да речеме, начина по който ще се развиват някои градове, други градове, които ще се смаляват. За периода 2014-2020 година е, целиме една, по, една политика, която да е повече ориентирана върху конкретните резултати и която да включва а, е, оперативни проекти и стратегии за в градостройство, като включва и нови инструменти. Целта е да изградиме допълнителен капацитет, защото местният капацитет е всъщност едно условие за успех. Ще разширим и задълбочиме дейностите с местните органи на властта, още, още веднъж искам да кажа, че за периода 2014-2020 година е, Юрбакт иска да създаде едно е, ново е, качествено измерение за изпълнение на оперативните градостройствени програми. Благодаря. Е, за съществуването на вашите програми, но същевременно виждаме каква огромна работа е, вършите и това дава е, много надежди за бъдещето, защото най-вероятно вие ще бъдете в състояние да се справите с предизвикателствата на бъдещето. И сега давам думата на искащите да се изкажат Мари Терес Санче Шмидт. Благодаря, госпожо председател. Аз се присъединявам към вас, за да благодаря на изказалите се, които са дошли чак до тук, за да ни запознаят с дейността си. Програмите, които според нас са много важно, те трябва да бъдат разработени, прилагани, но най-вече е, да бъдат добре познати в целия Европейски съюз. Както добре чухме, тези четири е, програми е, осветляват тези, които решават как да се определя регионалната политика и цифрите, които преминаха пред читени, ни, показват колко са важни тези програми, колко количествено са важни те, защото цифрите винаги са красноречиви. По, през настоящия период бюджета на тези програми 400 250 милиона са само 5% от общия бюджет за териториалното сътрудничество. Сега, като говорим за пропорция, мисля, че е, от общия бюджет на Европейския съюз е 0,1 и няколко процента. Действително не е огромен е, относителният дял, но все пак е, вие доказахте колко са важни вашите дейности. Говорим е, за брой проекти и това доказва, че работата ви е ефективна и че най-вече партньорите ви на място са живо заинтересовани от това, което им предлагате. Вие действително подкрепяте прилагането на структурните фондове. Това е много важно и по този начин има по-добро пространствена визия за гражданите гражданите. Това е много важно, защото има много е, малко схеми за териториално устройство на трансрегионално ниво. Освен това и вие предоставяте е, инструменти за прилагането на проектите. По този начин проектите стават видими, особено благодарение на кампаниите на European International Day. Ние станахме инициатори на тези дни в Страсбург, съвсем накратко. А освен това и трансфер на добрите публични различни практики, капитализирането на опита между различните региони. Аз говоря просто по памет, но капитализиране на този опит ни дава възможност да погледнем назад. назад. Юрбак подкрепя трансфера и познанията между градовете. При триалога за правилника за териториално сътрудничество ние видяхме, че трите институции, парламента, комисията и съвета, не поставят под въпрос добавената стойност на тези програми. Това е нещо положително. Както казахте, техните правомощия ще претърпят лека промяна, но искам да чуя малко повече подробности, когато говорите за иновационни методи, особено по Урбака, където се включва развитието на селските райони и сътрудничеството между градски и селски райони. Това беше обект на голямо сътрудничество. Искам да направя няколко забележки, особено по Интеракт. Как се оцени отражението на е, European Cooperation Day по видимостта на кредитите, и отново как новия правилник за сътрудничество между териториите, където има 50 милиона допълнителни за периферните райони по сътрудничеството между териториите. Знаете ли как ще се развият тези дейности и как ще се управляват? А по Интерурбак е, говорих, че те подобиват нови правомощия за селските райони. Е, какви са вашите, вашето мнение за е, програмите специални специално за френските региони, които са наречени Рюракт по правилника член 87 алинея 2, тук трябва да се търси, за да се намери. Казва се, че оперативните програми трябва да запазят дейността за интеррегионално и транснационално сътрудничество, е, за да може е, да е, има бенефициенти поне в една страна. Как да насърчаваме регионите да го правят, т.е. как ФЕДЕР да се включи в интеррегионалното сътрудничество и защо как ще помагате на тези, които са били избрани от хората. Вие говорихте за програма Ерасмус за местните е, органи на самоуправление, говорихте за пилотно обучение. Е, Европейската комисия след пилотен проект прецени, че е, вие сте най-подходящите програми за приложение на тази инициатива. Според вас как могат местните избранници да участват във вашата дейност при обмен на опити на добра практика? Благодаря ви. Само да ви информирам, че тук е началник на отдела на Европейската комисия, господин Родригес, който е и заместник началник отдел, така че някои от въпросите може да са насочени и към комисията, ако желаете, разбира се, да насочите въпроси към тях. Господин Нистелрух, благодаря госпожо председател, благодаря на а, директорите за актуалната информация, която ни предоставиха. Наистина а, работата е доста плодотворна. Аз а, слушах преди две седмици господин Бар, Баросо и бях поразен от това, че единственото нещо, за което говореше, беше политика на сближаване. Да, Европа 2020 и така нататък, но в общи линии, когато той говореше за териториално сближаване, говореше за тази политика. Ние иновираме инструментите посредством различни програми с цел по-голяма степен на сътрудничество и повече добавена стойност в Европа, развитие на научната и развойна дейност и така нататък. Но всичко това просто липсваше в казаното от господин Барос. Нямаше го. Чудесен доклад е, виждаме тук, но къде приключва той? На някое бюро ли? Нека да го представим на вниманието и на лидерите в Европейската комисия. Това е подход отдолу нагоре или отгоре надолу, и аз не знам. Но е много важно в нашата работа да дадем възможност на всички оператори в различните програми да се включат. Аз лично имам един въпрос. Дали заради кризата, дали заради економическото управление, ми се струва, че цялото ни внимание се насочи към тях – и може би нямаме комуникация с гражданите. Това е един чудесен атлас, този, който държа в ръцете си. И тук има съществена информация по отношение на бъдещото развитие на Европа, допълнителното сближаване на регионите, даването на повече възможности за всички и а, засилване на демократичните промени, а, пенсионни реформи и така нататък. Това са основните предизвикателства, които стоят пред нас за в бъдеще. Свършили сте чудесна работа, но а, се питам с оглед на по-голямата видимост на този политически дебат. Разбира се, ние ще ви подкрепим, но ми се струва, че Във вашата работа, както и в работата на тези, които водят дискусията на национално равнище, има един голям вакуум. Въпрос към комисията. Обръщам се към комисията. Вижте, нуждам се от повече действия, от по-голяма видимост. Защото на този етап разполагаме с всичко, с регламента, с средствата и така нататък. Но дали ще продължим по същия начин или не, това е въпроса. Основният финансов инструмент, от който се нуждаем, е вече на масата и трябва да променим правилата на играта в някои отношения. Нищо подобно не чух от комисията преди две седмици. Господин Обрехт. Uh, uh, Благодаря. Наистина е много интересно че преди е, всяка многогодишна финансова рамка преглеждаме тези програми и се поставя винаги въпроса дали тези програми са стабилните устои на европейската териториална политика или просто тези програми С обект на загриженост от страна на държавите членки, дали ще бъдат продължени или няма да бъдат продължени. Аз смятам, че те са част от системата, но под въпроса, който се създава, задаваме по какъв начин можем да ги променим. Сега сме в края на една многогодишна финансова рамка. Не знам какво е положението от а, законодателна гледна точка, но спомнете си, имахме една много хубава програма за европейските економически региони. Тоест, не, региони за економическа промяна се казваше тази програма. А, тя до някъде е част от Интерект. А, в тези отделни програми има включени нови макро е, е, елементи, като е, компонента Erasmus. Но моя въпрос е следния. Може би няма да, можем, да можете да ми отговорите веднага, но какво ще промениме в самите програми. Е, дали ще променим програмите по същество или само ще добавяме нови нови елементи за следващите години? Можете ли да ни кажете по най-ясния възможен начин? Откъде идват парите? И къде отива парите, по какъв начин се разпределят средствата от страните членки, от Европейската комисия и така нататък. Виждаме, че постигате резултати, но откъде идват средствата? Какъв е происхода на средствата? Какъв е източника на средствата? Примерно за интерект Интеракт, Турбакт и така нататък. Как вие събирате тези средства? Как ги организирате? Как ги администрирате? за да разберем малко по-добре как въобще се е, организират вашите програми. Има ли други желаящи да а, е, вземат думата? Сега давам думата на четирите директора да отговорят а, е, и след това на а, е, Европейската комисия. Е, е. Благодаря ви. Ще отговоря направо. 57% при нас идват от АЕД, 25% от държавите членки. Това е разпределението и е, комисията по мониторинг е решила, че каквито и да са доказателства, защото ние винаги покриваме Европейския съюз, каквито и да са доказателствата, които съберем, възоснова на тази логика те събират средствата в е, една и съща, в един и същи фонд. И по този начин е, научните изследвания се финансират от този фонд. Така че всеки по някакъв начин се ползва. 70%, 75% е ФР от Брюксел. ФРР от Брюксел. Аз мисля, че трябва комисията да ни изясни, казва председателката. Добре, за вас е ясно. Питър, може ли да чуем мнението на комисията, за да приключи е, дискусията. Може ли комисията да ни обясни системата за финансиране на всички е, паневропейски програми? Комисията, да, благодаря ви. Е, тази програма има специфичен бюджет и, както вече току-що беше обяснено, е, част от вътрешния бюджет е предназначен за четирите програми. Това са средства от ЕФР ние финансираме интеррегионално сътрудничество. 75% общо от бюджета и 25% е, са вноските от държавите членки. Вие е, е, вие европейския бюджет разпределили ли са между четирите програми трансгранично сътрудничество или държави членки? Интеррегионалното сътрудничество се финансираше от държавите членки, но има ново предложение на комисията. Председателката, искам да ви кажа, е, че е, ние предложихме е, да се подкрепи трансрегионалното, трансграничното, интеррегионалното сътрудничество от Европейската комисия като източник на средствата е ФРР. Да, отново се връщаме към вас. Съвсем накратко, е, всъщност имаме е, идея за по-голяма стабилност. Тя е необходима. Разбира се, е, че това е упражнение. Трябва да има приемственост, за да се изгражда трайно обучение, да информираме тези, които взимат решения. Това е необх... Тук е необходима стабилност, т.е. повече от 7 годишен период. Както вие казахте, понякога е, има безпокойство дали ще продължи програмата или не. Нещо съвсем накратко искам да добавя, когато говорим за прехвърлянето на познания. А, това за нас е най-голямото предизвикателство е, трябва да има начин е, да се финансира достатъчно подобно упражнение, но е, мисля, че упражнението е 50 на 50. Вие можете да предоставите цялата информация и знание, но трябва да има получатели. Те трябва да участват в процеса. На политическата арена те трябва да бъдат видими. И а, е, тогава духът е, политическите ветрове и те ще влияят. Още един допълнителен въпрос. Говорим за разпространението на познания. Има проблем. Е, събиране на знания. Обаче това изчезва някъде между програмите. Бихте ли ни казали, може би, вие ще вземете думата, нещо ми се губи. Председателката. А, а, а, комисията. А, сега говорим за региони на знанието. Региони на знанието. Господин Ламплен може би иска да вземе. Да, всъщност това е упражнение по пазара, където се събират различни е, ресурси за проекти по сътрудничеството. Региони на знанието, който се управляваше от Генерална дирекция научни изследвания, сега се финансира по интеррегионалното сътрудничество, но ще влезе в нашите програми. Добре, председателката, кой иска да вземе думата след Питер Мелбин? Господин Малвен? Може би само няколко думи да допълня казаното. В случая с Интеракт 85% от ФР и 15% от държавите членки. И тук искам да добавя нещо, което запомних когато, стан, когато говорихме в началото на Деня за европейско сътрудничество, ИТС е за дългосрочно финансиране в хората и структурите, а не само за пари. Това е нещо много важно, защото за да се види резултата от териториалното сътрудничество е необходимо време. И е, това е нещо, което ние ще развиваме резултатите не могат да бъдат видени, видяни незабавно. Така че в Деня за европейско сътрудничество, както казах, ние искаме да сведем сътрудничеството близко до гражданите и да отговорим на въпроса, който беше повдигнат от е, канцлера Шмидт. Ние сме по средата на процеса на оценката, по това, което е приложено. Ние искаме да се фокусираме не само върху количеството на направеното, но и върху качеството и най-вече върху отражението. Има иновационни аспекти на кампанията, но нека да не забравяме, че това е само втората година, когато се организира подобна проява. Естествено, че за бъдеще ще има и допълнително развитие. Идеята е да раз разпространяваме е, резултатите от направеното колкото се може по-близо до хората. Каква е, е добавената стойност на териториалното сътрудничество? Мишел Ламбер. Е, Благодаря ви. Сигурен съм, че с четирите програми имаме над около 50 милиона евро, което означава 1,5 на 100 от политиката на сближаване. Можем да подобрим допълнително бюджета, който е от около 20 милиарда много примери има за това, че ние бихме могли да използваме целия бюджет, но за това се нуждаем от по-добра комуникация, нещо, което не съществува по-настоящем. Европейския парламент, Комитета на регионите подкрепят нашата дейност, може би комисията може да поработи допълнително но а, маржа ни а, на действие е много малък заради малкия бюджет. По наше мнение, в Европа трябва да има сътрудничество. Това се отнася до вас, до нас, до всички. Всички работим в сътрудничество тук, но това въжи и за а, отделните държави и региони. Там обаче се говорят различни езици и сътрудничеството се осъществява по-трудно. Господин Обрехт попита какво можем да променим в системата. Струва ми се, че ние караме нашите бенефициенти задължително да а, прибегнат към рационализиране и към прилагане на добрите практики в техните регионални програми. Може би е необходимо да искаме и някаква ангажираност от местните органи, преди да започнем да се оглеждаме за някакъв новаторски подход, който се използва някъде другаде в Европа. За това би трябвало да имаме необходимите инструменти и дългосрочен мониторинг. В нашия случай, когато се одобри даден проект и започна обмен на добри практики, в по-голяма по-големия процент от случаите добрите практики се прилагат от следващото поколение. Тези практики се прехвърлят, но те не могат да започнат да се прилагат веднага. Само идеята се прехвърля, след това местните компетентни органи трябва да решат как да приложат тази нова идея. И тази нова идея заляга в новия програмен период но ние нямаме този дългосрочен поглед за дългосрочен мониторинг. Затова би било чудесно, ако можем да получим такъв поглед, защото финансираме с много средства и би било добре, ако в националния вестник, нещо, което се субсидира от национален бюджет, фигурира с програмите, които са одобрени от нас. Тоест, стига вече с тези а, логота, програми и така нататък. А, ние правим всичко необходимо, но не разполагаме с възможност за мониторинг в дългосрочен план. Така че това е много важно, нека да не го забравяме. Господин Молен, на въпроса за стабилността. Много важен въпрос повдигнахте действително, защото се нуждаем от много време за развитие на новаторски подход, новаторски инструменти. Доста работа беше свършена в областта на подхода за приобщаване. Наистина не може да кажем, ще постигнем това след две или три години. Нуждаем се от много повече време. Съгласен съм и с това, което каза Мишел – Това са дребномащабни програми и въпросът е по какъв начин новаторските подходи, използвани в нашите програми, могат да се прехвърлят към по-големите такива. До сега съвсем не беше лесно. На въпроса за местните органи на самоуправление – Еразъм за тези форми на управление е чудесна възможност. Това, което ние забелязахме и което направихме, беше да поканим местните органи самоуправление, които участваха в нашите проекти. Включихме ги в мрежата, защото те участват в нашия проект. И в рамките на обучението, което направихме, натрупахме доста добър опит. На въпроса за Урбакт и Руракт. Регионалните органи са все по-зависими от това, което се случва на регионално равнище. И е много трудно да се прави подобно разграничение. За това се опитваме да насочим нашата работа, като вземем преди този аспект за в бъдеще. Благодаря сега комисията. Да видим докъде сме стигнали в подготовката на ново поколение програми, какви са регламентите за продължаване осъществяването на програмите. Докъде сме стигнали? Докъде е стигнала комисията за в подготовката на новите допълнения към тези програми. Благодаря, госпожа Хубнер. Когато регламента бъде прият, надяваме се, че това ще стане през ноември, ще сме готови с, а, допълни, с допълненията. В момента работиме с а, държавите членки и местните органи на властта и е, съответни работни групи по темите, по целите и новите дейности, които ще бъдат включени и ще се осъществяват от новите програми. Така че се надяваме се, че ще имаме ще ги получиме на време, за да можем да направим една оценка и ни трябват около 9 месеца, т.е. надявам се, че ще бъдем готови преди следващото лято. Това е така като един поет ангажимент от комисията, значи коми... евентуално програмите биха били готови за приемане, но тогава... Господин Пишко, извинете, казва председателката. Искам да отговоря на един от въпросите на член на парламент. Става дума за връзките между различните градове. Вие предлагате а, връзките в Урбак да бъдат прехвърлени към програмата Рурбак, за да могат в момента държавите членки обмислят този нов обхват на териториалната политика. Е, е, с задоволство отбелязване казаното от господин Молен относно пилотните проекти за обечение на местните органи на властта. Резултатите са много добри, колкото в урпак имаме едни специализирани групи за подготовка на плановете, които работят по новите компоненти. Що се отнася до приемствеността и справенето с предизвикателствата, пред които сме е, изправени. Е, имаме и добри практики, и успехи, и някои неуспехи, но е, имаме и нови предизвикателства, свързани с интегрираното градоустройство на градовете и градоустройствените политики, така че Урбак ще вземе предвид всичко постигнато тук при изготвянето на плановете. Колкото до социалното включване като компонент от нашите програми и ние и парламента се опитваме да настърчаваме холистичния подход, интегрирания подход защото смятаме, че това е единствения начин за постигане на резултати и единствения начин за справяне с големите проблеми, пред които са изправени градовете. Големите градове, не само столиците, които са имали много проблеми. В някои държави членки вече се прилагат такива програми от години и наистина можем да стъпим на полуките, които те са извлекли от приложението им. Бих искал също така да спомена многото семинари, които предвиждаме в рамките на отворените врати през октомври, където ще бъде обменен опит, информация, ще бъдат представени постигнатите резултати и ще се обсъдат перспективите за бъдеще. Благодаря. Благодаря, казва председателката. Ако няма повече въпроси, бих искал да благодаря на директорите на програмите и се надявам, че те ще представят на следващият нов комитет новите програми на действие. Благодаря ви много и сега минаваме към следващата точка от дневния ред. Става дума на становище на Андрей Ковачев относно многогодишната финансова рамка за период 2014-2020. Андрей, имаш думата. Благодаря, Данута. Бих искал да ви кажа до къде сме стигнали сега, какви са процедурите. Може би нашата е, комисия е единствената, която ще излезе с становище към е, Комисията по бюджета за следващата многогодишна финансова рамка, тъй като една трета от годишния бюджет е свързан с дейностите, които, за които сме отговорни, така че смятам, че наистина нашето становище е много уместно и, е, и е необходимо да кажем да или не. Кохезионната политика и очакванията на гражданите и Второ, изпълнение на проекторезолюциите, залегнали в МФФ. Искам да ви кажа, че в следва... ако в е, следващата Мефере, искаме кохезионната политика да продължи да бъде един, голям, един важен инструмент за заетост и растеж, то трябва да се запази нивото на средства, такова каквото беше поне в а, предишната МЕФЕРЕ, И но все пак има, има, има проблеми свързани с определянето на таваните. За това не знаеме дали кохезионната политика наистина ще може да спомогне за интегрирането на всички територии и региони на Европейския съюз в единния пазар. Но нещата са такива каквито са и за това аз предлагам да подкреп... да подкрепиме предложението защото това е единствения начин, по който Европейският парламент ще може е, да е, подсигури устойчивост и гъвкавост на политиките до 2020 година, предвид е, проблемите, с които се сблъскваме при формирането на бюджета. Въпреки, но обаче няма никакво, е, никаква гаранция, че ще можем да отговориме на очакванията на гражданите. И от когато започнахме да обсъждаме харесва. Утре ще се продължи следващия кръг от трилога. Има не са още нерешени проблеми, свързани с правното основание. Но и решенията залегнали в нашата резолюция през юли, все още не са изпълнени. Така че аз предлагам на бюджетната комисия да излезе с положителен доклад на основата на споразумението от юли в момента, в който условията залегнали в резолюцията, която, сме, която приехме през юли, бъдат изпълнени. Надявам се, че в рамките на трилога ще можем да постигнем консенсус по нашите искания и по очакванията на гражданията. Господин Благодаря. Искам първо да благодаря на докладчика за това становище. Искам да добавя нещо, което вече беше казано в проекто становището. Искам само да кажа, че когато дадена комисия от Европейския парламент е, е изготвила своето становище по резолюцията от 3 июли върху политическото становище за многогодишната финансова рамка и когато се стигне до съгласие по преговорите за регламента е, за следващите политики за кохезия, тогава нашето съгласие ще бъде само временно председателката, а сега представител на либералите. Ние знаем, че парламентът е, поне по екипа по воденето на преговорите е, се съгласи, че основните цифри няма да се променят. Поне доколкото знам, това е поведението на парламента. Но е, има нещо, което ни интересува. 7%. 7%. Аз искам е, да се спрем на тази цифра, защото 7% е, ни предлага съвета. Е, но тези 7% могат да променят сумата за следващият 7 годишен период по политиката за сближаване. И аз искам да споделя мисли по този въпрос това може е, да да осигури, може би, някакви пари за следващия 7 годишен период. Е, е, аз мисля, че съвета предложи 5%, комисията предложи 5% и ние трябва по някакъв начин да изразим нашите мисли, дали нещо може да се промени, поне по цифрите, по които всички сме се съгласили. Сега на Франсуа, госпожо председател, ние подкрепяме този доклад. Първо, защото той е, потвърждава е, нашето предложение е, за макроусловност. Това е много важен обект на преговорите и освен това явно се позовава на решенията от парламента, при който се поставят условия преди да бъде прията многогодишната финансова рамка. И поради тези причини ние сме напълно удовлетворени от този доклад. Корнелия Ернст. Благодаря, Корнелия Ернст. Ja, vielen Dank. Ähm, in einer Reihe von Dingen kann ich dem Berichterstatter folgen. Äh, Аз съм съгласна с докладчика по някои от аспектите. Вярно е, че съкръщенията в бюджета са проблем. И ако поставим това под въпрос, това би означало да оставим под, поставим под въпрос европейската солидарност постигането на споразумение е равно на приключение, защото трябва да се постигне консенсус. Разбира се, да не забравяме проблема и с макроекономическите условия. Европейския парламент трябва ясно да заяви, че не е съгласен. В рамките на тристранната среща това ще бъде отрешаващо значение, защото в противен случай ми се струва, че както стоят нещата по-настоящем, не бихме могли да се съгласим с това, което ни се предлага. Благодаря. Благодаря. Някой друг иска ли думата? Ако не, Андрей може би ще иска да отговори. Да, съвсем накратко. Нека ви напомня отново, че това е процедура по даване на одобрение. Тоест, ние в нашето становище трябва да кажем да или не на комисията по бюджета. Альтернативата на да е не. но участваме и в тристранния диалог, така че всички аспекти, които повдигнахте, 7%, макроекономическите условия, нивото на финансиране, предварителното финансиране и възможностите за това, всички тези аспекти са включени в преговорите и се обсъждат на тристранната среща. Европейския парламент има мандат да ги обсъди в рамките на триалога. А, така че в нашето становище не трябва да наблягаме на тези моменти. Това ще се направи в комисията по бюджета. Просто исках да ви представя общата картинка, за да може накрая да кажем да, по тази конкретна процедура можем да кажем да на комисията по бюджета. Можем да очакваме, че На тристранната среща ще се намерят решения, които да удовлетворяват Европейския парламент. Това е по-настоящем. Нашата комисия, единствената, която ще представи становище на комисията по бюджета по това досие, струва ми се, че това е правилно, защото над една трета от парите отиват за политиката на сближаване. Така че ние до голяма степен имаме интерес от това досие. Това е за сега от мен, госпожо председател. Благодаря ви. Извинявам се, не видях господин Власък, който също искаше да вземе думата от ЕКАРЕ. Искам само да спомена, че ние а, обсъдихме нещата и ЕКЕРЕ може да подкрепи този доклад. Всъщност ние няма какво да решаваме, просто утре трябва да гласуваме. Така че политическите групи, ако искат, могат да обсъждат нещата помежду си. Сега приключваме с тази точка от дневния ред. Не можем да минем към следващата точка, защото Дерек Вон го няма. А, тогава да минеме към точка 8, което е информация по а, пътуванията и посещенията на делегацията в на комисията в три държави членки. Може и някой да помоли междувременно Дерек Вон да дойде. Така че, е, просто малко по-бързо, отколкото предвиждахме, е, стигнахме до тук. Сега, значи, да минеме към е, Швеция, господин Ставракакис, относно посещението в Кируа. Благодаря, госпожо председател. Скъпи колеги, основното Основната цел на нашето посещение е да видим по какъв начин се прилага политиката на териториално регионно в Швеция. Много ви моля да молиме докладчика да не чете с тази бърнина текста, с който не разполагат преводачите. В, тази, в това посещение участваха госпожа Крел, господин Ставрекокис и други. Е, успяхме да се съпознаеме с географските предизвикателства, пред които е изправен този регион и как с помощта на структурните фондове региона може да се справи с предизвикателствата си, като използва природните ресурси и човешкия капитал за за създаване на добавена стойност към Европейския съюз. Бих искал да разбера на всички колеги, които спомогнаха за организирането на това посещение. Няма да навлизам в подробности, разполагате с писмен доклад, подробен,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 Ja, ich kann das äh, ganz kurz machen, weil ja allen... Äh, благодаря, ще кажа за посещението в Корсика и Сардиния. Ще бъда много а, кратка, понеже всички разполагате с а, доклада. Пър, първо искам да благодаря на властите в Корсика и Сардения, които спомогнаха за организирането на това чудесно посещение. Целта беше да разбереме как се осъществява на практика трансгран... трансграничното сътрудничество не само между два острова, а между два острова от две отделни държави членки, тъй като подобно сътрудничество се практикува отскоро и беше много-много интересно да разбереме какъв е на, на функциониране на това трансгранично преструктуриране е, на сътрудничеството. Мисля, че беше много, много полезно също така да се срещнеме с представители на местните органи и на властта. Обсъдихме нещата в подробности, Дискусиите бяха много обогатяващи за всички, много съдържателни и разбрахме, че трансгран... трансграничното сътрудничество между острови е много трудно нещо. Разбира се, има някои исторически условия, има и стратегическото местоположение на островите, които не винаги е, е един плюс, но беше много интересно същевременно. времено посетихме изпълнението на проекти на места. Е, ще видите, всичко това е описано в е, доклада. И за бъдещите посещения трябва да имаме предвид специфичните компоненти, които не винаги са очевидни, но тези специфични компоненти дават наистина добавена стойност на трансграничното сътрудничество. Техния анализ може показва къде, са къде има пропуски, къде има е, не, слабости така наречения морски, морски марски парк или морски резерват е, е, едно огромно постижение. И още веднъж казвам, че е, дискусията, дебата бяха много-много съдържателни, а и също, времено беше много приятно да слушаме дебат на френски и италиански. Някой иска ли да каже нещо допълнително върху посещението в Корсика и Сартения? Е, да, първо, Франсуас, извинявай, е, хиляди пъти се извинявам за този неуместен телефон. Искам да благодаря на всички депутати, които си направиха труда да участват в това пътуване. Мисля, че то обогати депутатите, но никога не преценяваме ясно колко са обогатяващи такива посещения за местните общности, които са домакини и които е, чуват веднага какво, как ще реагираме. Е, това са региони, които носят белега е, на стари разделения между държавите, но тук е, се храни надежда и това са моменти, когато даваме нов тласък на проектите, които трябва да се развиват през следващия програмен период. Е, и така, аз говоря и от името на Джовани Лучес, който заедно с мен организира това посещение. Ние сме удовлетворени както от начина по който то протече, така и от отражението му. Председателката, благодаря ви. В такъв случай изчерпахме тази точка от дневния ред за Корсика и Сардиния. Остава доклада за Берлин. Обаче и двамата колеги, които трябваше да говорят по тази точка, още не са се появили. В такъв случай е, можем ли да се споразумеем да изпратим на всички членове на комисията докладчика по Берлин? А, пардон, господин е тук заповядайте. Благодаря ви. Действително, аз е, посетих Берлин. Е, беше много конструктивна командировка. Видяхме как европейските фондове могат да бъдат използвани ефективно и е, много силно впечатление ни направи економическия център за изграждането на бизнес центъра в региона. Видяхме как е, може да се изгражда инфраструктура за бизнес в региона. Е, е, държавата или общината използват европейски фондове е, и е, дават, е, предоставят на разположение на нови предприемачи инфраструктура на много по-изгодни цени от пазарните. От моя гледна точка, това е проект, който може да послужи за пример на други държави членки. Ние наблюдавахме и инвестиции в социална инфраструктура, ние знаем, че в Берлин има много емигранти, има много чужденци, е, които трудно се интегрират в обществото е, и високо оценихме начина по който общината взима участие в разрешаването на социални проблеми е, на тези лица, като съчетава европейски фондове и общински фондове. Срещнахме се и е, с е, е, лица, които се занимават с териториалното устройство на Берлин. Ние знаем, че Берлин преживя тежки години. Целият град беше един строителен обект. И ние като европейски депутати работихме в екип, задавахме сложни въпроси, но винаги получавахме отговор – и е, настояхме примерите, които ни бяха посочени в Берлин, да се превърнат в добра практика и да бъдат бенчмаркинг в политиката за сближение, за да може е, този пример да се предава от държава на държава. Знаем, че има е, други държави, които се сблъскват с проблеми по е, правилното освояване на публични средства. Е, хареса ни е, е, примера за съдействие между регионите и общините. Защото когато говорим за Берлин, ние не говорим само за града Берлин, но и за целия лендер, който работи като, като провинция, фактически, като, като регион. Тази немска провинция фактически е един регион и срещите ни бяха много конструктивни. Видяхме, че там е, публичните средства се използват целенасочено, е, контролът се упражнява чудесно, е, като винаги се стремят да съкръщават бюрокрацията и видяхме е, как е, всичко може да е, се прилага на практика много лесно. Работихме в чудесна работна обстановка и още веднъж се надявам, че добрата практика от Берлин може да бъде препоръка за новите държави членки. Благодаря. Благодаря ви. Освен ако няма коментария, такива няма, ще приключим с тази точка. А, господин Ламбер. Да. Да добавя нещо. По-скоро да попитам. Аз говорих с членовете на делегацията в Берлин. Говорихме за различните тематични концентрации и положението с Европейския социален фонд. Идеята ми е, да се объединят Европейския социален фонд и Фонда за регионално развитие с оглед на подемането на нови инициативи и откриване на път към подема. Та въпросът не е свързан само с средствата 23% или 25% в Европейския социален фонд. Не е и въпросът: какви са средствата в фонда за регионално развитие. Понякога знаем, че има припокриване. И а, това, което беше казано в Берлин, е а, изключително ясно. Понякога може да посетим даден град, в този случай Берлин, което от своя страна може да ни помогне да разберем по-добре как функционират инструментите на практика. Та, едно от нещата, които научих от доклада, е, че а, многоаспектният подход е много важен, а не конкретния процент – ако имате 25% средства и няма сътрудничество между градовете, то тогава не може да постигнете и целта, която сте си поставили. Затова просто бих искал да посоча, че наученото от Берлин е много важно. Не трябва да го забравяме и в следващите ни дискусии. Благодаря. Благодаря, Петър Лухан. Да, напълно съм съгласен с казаното от Ламбер. Радвам се, че разбирате необходимостта от подобни инвестиции, от натрупването на опит, от добрите практики, но бих искал да се възползвам от тази възможност, за да отбележа, че има разлика в освояването на фондовете от Европейския социален фонд и фонда за регионално развитие. Мога да ви дам и пример. В държави като Германия, например, в Берлин може да се строи с средства от Европейския социален фонд, да се строят инфраструктури с социална цел. В новите държави членки обаче не е възможно да се използват повече от 5% от Европейския социален фонд. Само при изключителни обстоятелства може да се използват до 10% за изграждане на инфраструктура. По мое мнение, това си заслужава да бъде обсъдено в Европейския парламент. Дори можем да влезем в преговори с съвета, с правителствата, най-вече тези правителства, които одобряват политиката на сближаване. Нека не забравяме и този момент, защото, по мое мнение, той е много важен за новите държави членки и най-вече за тези, които се присъединиха наскоро. По този начин ще разходваме по-ефективно европейските средства, а и те ще бъдат освоени по-добре. Благодаря ви. И аз благодаря. С това искам да приключим тази точка от дневния ред. Както знаете, ще изпратим докладите до председателския съвет, а след това и до председателите като цяло. Сега бих искала да се върнем малко назад към точка 7 от дневния ред доклада на Дерек Вон. Само няколко думи към координаторите. Да знаете, че може да проведем срещата си малко по-рано от предвиденото 6 часа. Дерек Вон, къде сте? Заповядайте. Uh, you, all... Благодаря, господин председател. Госпожа председател, извинете, че не участвах в началото на комисията. А, разговарях и с комисара Андор днеска относно средствата на Европейския социален фонд и начина по който ще се разходват средствата от държавите е, членки. Така че беше едно много полезно един много полезен разговор. Сега, е, ние всички работихме много по регламента на ФФФ, многогодишната финансова рамка и се надяваме, че в следващите седмици ще, нещата ще стигнат до окончателен край, за да могат програмите да започнат своето съществаване от началото на следващата година. За това това е само един работен документ на този етап, който обаче се разглеждат някои проблеми, които биха могли да имат някакво така по-пряко отношение към политиката на държавите членки в подготовката на преграмния период. Като, например, е, необходим, необходимостта да се отчетат е, провалите и успехите от е, миналото, за да могат следващите програми просто да имат много по-добър обхват и съдържание. И по този начин да може да се отчете дали държавите членки са готови. Бих искал също така да спомена значението на економическото положение на отделните държави членки, отделните е, региони, защото е, не може програмите да се осъществяват по един и същи начин в различните е, региони, без да се отчита реалното състояние. Също така необходимостта от по-тясно сътрудничество и по-активно участие на местните и регионални власти в определяне обхвата и измеренията на споразуменията за партньорство. Също така да се да се види дали някои от новите мерки, залегнали в регламента, ще бъдат наистина полезни и по какъв начин. По какъв, по какъв начин държавите членки ще ги използват, защото ако на практика не ги използват, защо те трябва да залягат в регламента. Също така какви ще бъдат бъдещите възможности за държавите членки, упрост са да се упростат процедурите, както за тези, които искат да участват в програмите. Също. начините по които държавите членки ще прилагат условията за, за макроусловност. Така че мисля, че бихме могли днеска да разговаряме с двами с двама представители, единия на Австрия, единия от моя регион Уелс, да, да видим как, по какъв начин виждат те изпълнението на тези програми и как, какъв ще би могъл да бъде техния примус в това. Затова давам първа думата на, два, на двамата а, е, поканени от Дерек Вон, а след това ще дам думата и на докладчиците в сянка. Първо господин Маркес Грубер, управителен директор на Конвелоп Австрия. Благодаря за това, че ме поканихте да участвам в подготовката на следващия програмен период. Аз съм подготвил няколко диапозитива слайда, които по-лесно така ще иллюстрират а, моето становище. Ще мен ще бъде по-лесно, защото самия ще бъда малко по-точен и по-конкретен. Подготовката за програмния период 2014-2020 и някои от компонентите. Знаете, че в Австрия има 8 милиона и 500 хиляди жители, че териториалната система е федерална, държавата е съставена от 9 лендера и всяка една от провинции, лица или лендър има своя собствена териториална програма. Общите средства от Европейския социален фонд и от ФРР е 1 милиард и 200 хиляди евро, т.е. 171 милиона евро годишно. Става дума за малки програми, програмата за развитие на селските райони е всъщност най-мащабната програма. Австрия има граници с 7 държави членки и това предопределя значението на териториалното и трансграничното сътрудничество. Виждате тук на този слайд обема и съдържанието на програмите. Както казах, това са едни малки е, програми, изпълнявани от девете провинции. Какви са полуките, които можем да извлечем от е, програмите, които вече са осъществени от предишния програмен период – при определяне а, границите на регионите, гъвкавостта, съдържанието на програмите и така нататък. Е, разполагахме с много строго разписани правила и една много сложна система за контрол. Изваредно тежка и сложна система. Е, много, многократно бяхме обсъждали необходимостта и възможността различните програми да бъдат обединени в една мегапрограма за Австрия. Е, имаш, бяха проведени дълги е, преговори, политически дискусии и през юли стигнахме до решението да се е, създаде една единна програма с съответни е, компоненти. Много са различните равнища, органи на местни органи на властта, посредници, които се включват. Подобрихме системата на стандартизиране, за да можем да можем да имаме единни стандарти. Целта беше да има по-ефективна и по-ефикасна система за управление на програмите. Споразумението за партньорство се нарича Страт АТЕ 2020. Подобно заглавие беше използване и в предишния програмен период, като структурирането е отдолу нагоре и отгоре надолу едновременно. Като целта е да се работи по 15 тематични групи, 3 форуми за обсъждане и две общо, обществени допитвания. Първият. Проект беше представен през юни 2013, втория ще бъде представен през октомври. Целта ни е окончателният проект да е готов до края на годината. Разбира се, всичко ще зависи от начина по който се е, провеждат консултациите и колкото до обема на различни на а, дейността. Става дума за 4 или 5 а, програми, които се финансират от един единствен фонд. Не съществуват програми финансирани от няколко фонда. Съществува и програма за растеж и заетост и 7 тема тематични програми за териториално сътрудничество, както и една програма в областта на рибарството. Що се отнася до оперативните програми, в момента тези програми се редактират. Извлекахме полуки от предишният програмен период, макар и да отбелязваме известно закъснение в а, извършването на дейностите. Както вече казах, Целта е до края на годината или най-късно до края на първото три месечие на 2014 година да разполагаме с окончателните е, проекти за програмата за развитие на селските райони е необходим преходен период и прилагане на допълнителни нови разпоредби използването на новите инструменти и включването на териториалното измерение. Това са два компонента, които събудиха известни съмнения в Австрия. Ние не сме убедени в ефективността на тези нови инструменти. Казах, че ние предпочитаме а, структурата отдолу нагоре, подход отдолу нагоре, то, а, подход, който винаги е давал добри резултати и за това въвеждането на нови инструменти буди известни съмнения и резерви от наша страна. особено що се отнася до програмата за развитие на селските райони. Както казах, обсъдихме вече финансовите инструменти. Бихме искали да създадем регионални фондове, два регионални фонда и един а, федерален фонд – много са предизвикателствата, пред които сме изправени. Работиме успоредно по различните компоненти. Първо по, прогр... по програмирането, но същевременно и да работиме и по планирането на национално и регионално равнище може би не, ще се сблъскаме с проблем на недостиг на личния състав. Не разполагаме с достатъчно експерти за тази едновременна работа. Същевременно имаше и много разгорещени дискусии в процеса на вземане на решение. Новата структура не е достатъчно ясна. Затова смятаме, че е, подготвителния, програмния период трябва да бъде малко по-дълъг. Необходими са ни, ни повече време, за да можем да решиме, да разрешиме по-сложните проблеми, пред които сме изправени. Второ. And <coughs> трябва да включим и всички компоненти, свързани с европейското конкурентно право и всички задължения, които проистичат от него. Има строго ограничен, <coughs> строги ограничения в мащаба на помощ за регионите. Разбира се, съществува известна гъвкавост. а, знаете, че някои а, имат съмнения, както казах, някои смятат, че че инструментите и междин, междинните инстанции от изпълнителите, понякога а, имат известни съмнения спрямо европейските програми. А що се отнася до териториалното сближаване, сътрудничеството, регионалното сътрудничество в Европа е от огромно значение за по-нащатъчното развитие на териториалните политики и в ежедневното изпълнение на проектите стигаме до наистина до максимумът Както казах, системата е тежка, тромава, сложна. Понякога трябва да стърсиме най-малкия общ знаменател. Знаете, че Австрия не е голяма страна, мащабите не са големи, но съдържанието е прекалено обемно. Затова, както, както казах, подготвителната фаза е от огромно значение – Изработили сме един много конкретен и ясен дневен ред, но, както казах, има доста различни разногласия. Някои смятат, че трябва да има по-задълбочени, по-строги инструменти за контрол и одит, докато други смятат, че е, при едно ефективно приложение изисква повече гъвкавост защото като че ли структурната политика на Европейския съюз буксува а, при липса на гъвкавост. Е, виждате тук в края а, тези бобари, семейство бобари. Знаете, Евр... Австрия Австрия е член на Европейския съюз от 1995 година и от тогава бобарите строят, строят. Те са много активни и както виждате, те са построили един бараж, който е един бент, който е толкова солиден, че просто а, през него не може да, да преминава водата, така че е, има опасност бента да се пукне, а, е, водата да прелее, така че проблемите са много сложни. А, бобарите тук са австрийските, австрийските органи. Така че исках с това да кажа, че, не сме, че не, резултатите не винаги са положителни, има и много предизвикателства, но аз съм на ваше разположение да ги обсъдиме moment. The second presentation might be by Peter, uh, Peter Ryland, Deputy Director of Program Performance and Finance Welsh. да заместя госпожа председателката. Нека да чуем Питър Райлан, заместник директор на службата за финансиране по европейски проекти на Уелс. Благодаря, господин председател. Нека да сменят диапозитивите на презентацията. Thank you very much. Uh, thank you again for the opportunity. Благодаря, Ян, за тази възможност да споделя да споделим опита ни с вас. Надяваме се, че той ще ви е от полза. Започваме с тази картина, която виждате, може би много от вас познават мястото. Това е един индустриален град, който се намира между хълмовете и морето в Южен Уелс това а, е голям потенциал за а, железопътния сектор. Предизвикателствата а, стояха през, пред а, този сектор в продължение на дълги години. Както знаете, в а, този град се смесват както а, градските аспекти, така и тези на селските региони, така че има много възможности за новаторство там. Това е Уелс, ние сме в а, западната част на Европа. Виждате тук картата на Уелс. И, а, Имаме жълта зона и зелена такава. Жълтата зона е тази, която получава високо финансиране от Европейския съюз. Виждате тук е индикация за размера на помощта, която получаваме. Около 90% отиват в западен Уелс и долината. А пък зелената част е тази, която получава по-малка помощ. От много малко време сме обособени като административна област. Какви са нашите амбиции за разходване на европейските средства? Тези амбиции се залагат от Министерството. Както виждате, Голям мониторинг се упражнява върху европейските фондове и те са от съществен интерес за медиите. Не ни се иска след 7 години отново да сме тук, за да ви обясняваме с как възнамеряваме да разходваме тези средства. Надяваме се вече да сме го направили. От основно значение е да се получим от опита на бенефициентите и да се подобрят проектите за следващия размер на средства, който ще получим. Виждате тук какви са нашите амбиции. Бихме искали да се подобри достъпа до тези средства и по-специално проектите, които се ползват от тях. Опростяването също е част от нашите цели. Последния път не се справихме много добре. Имаше известни пропуски. Можехме да освоим повече средства. Така че ще се опитаме за в бъдеще да подобрим този момент. Това, са, това е положителният ни опит. Получаваме подкрепа още от самото начало от страна на Европейската комисия. За нас е много важно в рамките на целия процес да може да имаме информационен обмен с комисията. Важно е да работим в тясно сътрудничество с нея, за да няма изненади друго постижение е, че се споразумяхме с комисията да има отделна глава в споразумението за партньорство с Обединеното кралство за Уелс, което, както знаете, води до по-голяма независимост от останалата част на Обединеното кралство. Уелс е независима единица, а, така че имахме специални представители, които успяха да уредят тази глава в споразумението. Установено беше, че схемата работи добре. Имаме две програми за всеки фонд, за източен и за западен Уелс. Съответно имаме две програми за Уелс, а по принцип има една програма за Обединеното кралство, като има и програма за а, средствата за селските райони. Виждате какъв е процеса, през който се преминава, има консултация на различните етапи, като правителството определя приоритетите. Всички знаят на къде вървим, има приоритети, план, всеки е наясно какво ще прави, каква ще бъде неговата роля. По този начин няма никакви а, непредвидени моменти. Допитваме се много често в рамките на програмите по отношение на тяхното съдържание, така че в рамките на целия процес е ясно на къде се върви. Проектите се създават на ранен етап, за да сме сигурни, че те ще дадат съответните резултати. Уверяваме се, разбира се, че са на лице всички инструменти за техния успех. Във връзка с интеграцията. Имаме единен комитет за мониторинг за всички проекти, по-специално проектите, които се ползват от Европейския социален фонд, фонда за регионално развитие, фонда за приспособяване към глобализацията. По-настоящем заедно с комисията сме стигнали до споразумение, че се нуждаем от малко повече персонал в това отношение, т.е от хора, които да бъдат членове на комитета. Комисията хареса нашата идея, така че ако и някой от вас я харесва, бихме могли да я дообсъдим. Имаме и рамка за приоритет приоритизиране на а, економическите аспекти. По този начин можем да установим какво се случва на практика. Можем да използваме платформа, за да се уверим, че средствата, които са почерпени от европейските фондове, упражняват действителен ефект – и че те имат ефект върху новите работни места и растежа. Финансовите инструменти, съвсем накратко, това е една гореща тема. Много има да се учи а, в това отношение. Както ви казах, в момента обсъждаме въпроса с партньорите и с други заинтересовани страни. Със сигурност има инструменти, които ще ни бъдат от полза в това отношение. По въпроса за упростяването имаме единен интернет портал – в контекста на европейското финансиране е много важно да имаме такъв портал. Само с няколко кликвания на мишката да получите, да влезете в контакт с някой, който може да окаже подкрепа на вашия проект. Вас не ви интересува откъде идват парите, те просто ви трябват. Затова сме, се, сме гарантирали хората да получат достъп до тези средства, като сме намалили максимално административното време. По тази причина сме въвели единна процедура за кандидатстване. Процедурата е една за всички европейски фондове. Кандидатурите се обработват от единни екипи. И сме се опитали максимално да упростим процеса дори и не винаги документите да се обработват от един и същи комитет. Администрирането, администрирането, извинете, на кандидатурите по фонда за приспособяване към глобализацията ще се извършва от същия екип, който работи и по структурните фондове. Сега аспектите, в които не се справяме до там добре предизвикателствата. В крайна сметка трябва да признаем, че имаме различни фондове, които обслужват различни цели и неизменно ще има различия. Защото, както казах, фондовете обслужват различни цели. Това е безспорно. Затова трябва да помислим върху е, управлението на очакванията ни. Така, например, Считаме, че ако някой дойде при нас с добър проект, добър план, то тогава ще отпуснем средства на съответния проект, за да може човека да го приведе в изпълнение. Но в последствие този човек може да си каже, плана може да бъде много по-добър, ако получа средства и от фонда за морско дело и рибарство. Затова сме се опитали да предоставим необходимото обучение на всички, за да може да имаме и по-ефективни инвестиции. не търсим проекти, които да черпат средства от няколко фонда. Опитваме се в случаите, в които имаме свързани проекти, дори те да са базирани на един и същи бизнес план, те да бъдат обработени от един и същи наш представител. По този начин се премахват и административните трудности, за да не трябва всеки да се обръща към различни аудитори в зависимост от това от кой фонд са отпуснати средствата. Ранното привеждане в изпълнение по въпроса за ключовите проекти. Фонда пък за най-нуждаещите се към момента не е ясно как ще се прилага към Обединеното кралство. Следващата точка ранното прилагане, както вече казах, имаме препоръки в това отношение. Ние знаем кои проекти са добри, кои ще дадат резултати, затова просто се насочваме към тях. Това ни а, каза един човек, който беше представил кандидатурата си и ние одобрихме неговата идея. Затова а, ни се иска много бързо да а, идентифицираме обещаващите проекти, защото понякога може да има хора, които нямат опит с европейските средства и а, на тези хора може да се помогне проекти, които а, са в областта на, които могат да допринесат за економическия растеж и за по-голямата заето са тези, които имат приоритет. Във връзка с рисковете, Съществуват някои а, рискове при развиването на даден проект, да трябва той да бъде преразгледан Друг риск е свързан с ресурсите. Все още тече сега действащата програма, така че всички са заети с приключването на програмите по нея. Има а, случаи, в които има две програми, които се припокриват и не е много ясно откъде точно ще дойдат средствата. Но всичко е свързано с обучението. Сложили сме обаче тук този аспект с рисковете, защото ни се иска да може да реагираме на по-ранен етап. Доста обучения трябва да бъдат организирани, за да може, включително и в областта на обществените поръчки. Идеята е да има по-голяма степен на партньорство между различните заинтересовани страни. Да има партньорство. Това е основната идея. Това бяха в общи линии нашите дейности. С удоволствие ставам на ваше разположение за евентуални въпроси. Председателят, благодаря ви от името на докладчика. Сега обръщам поглед към докладчиците в сянка. Колко пръста виждам в залата? Два, при... Два пръста. Корнелия има думата сега. Благодаря. Благодаря. Искам да кажа, че дълбоко в себе си разбирам, че вървим в тази посока, едновременно с това не съм дълбоко убедена. Не съм дълбоко убедена. Държавите членки трябва да подложат на анализ всичко това. Разбирам. Едновременно с това обаче оставам с впечатлението, че сме още на много ранен стадий, на етап на подготовка. И мисля, че ако е, всичко това доведе до резултат и даде плодове, трябва принципно да знаем какви цели искаме да постигнем. Съвместно ли ще изготвяме доклад по собствена инициатива? Подробни доклади ли ще изготвяме? Както каза е, колегата от Австрия, ние нямаме едно семейство бобари, а 28 семейства от бобари. Тръгваме ли към такова упражнение преди следващата финансова рамка? Може би трябва 28-те семейства от Бобари да се споразумеят. Иначе можем да пишем по всичко, макар и да говорим много, макар и да мислим много. Колегата може да даде пример с неговия си регион, аз мога да дам пример с моя. Търсим обаче смисъла на цялото това упражнение – е, това е въпросът, който си задавам. Е, е, защото човек може да се обърка, да не му е ясно. Особено предвид на това, че сме още в, на подготвителен етап. Има ли някакви предварително поставени условия, така наречените условия ex-ante? Мисля, че има много условия. Много условия и за това е, искам е, да попитам е, докладчика, коя е според него най-важната цел тъй като всички са още на подготвителен стадий, бих искала да чуя каква е крайната цел. Мисля, че в това се състои смисъла на доклада този е, смисъл е още по-ясен за новите държави членки, защото е, всички се готвят за следващия финансов е, период. Тези 28 семейства от Бобари дълбоко ме безпокои. Рискуваме да престанем да разбираме каквото и да било и ще бъде жалко. Председателя. Извинете, аз е, ще говоря малко по-дълго, но всъщност аз искам да се обърна към двамата докладчици. Благодаря ви за е, изказването. Е, живота върви, трилога още не е приключил. Има страни, които имат втора версия на партньорство като споразумение с комисията и е, тези споразумения са на ниво интерституционални преговори. Искам обаче е, да ви кажа, че като погледнем графика, от е, последната версия на новата CPA, когато се разбрахме, ние се разбрахме с съвета и с комисията, стигнахме до следното. Правителствата имат правото да поставят на масата споразумения за партньорство, след като се приемат правилниците. Ако в през януари се приемат правилниците, процедурата е бърза. Веднага на масата на комисията ще се появят партньорските споразумения. И тогава има два варианта. Комисията протака, но в рамките на процедурата. Той ще е, използва целият период, е, който се предвижда по новия закон. И тогава до какъв график стигаме? Следния. Ако правителствата са бързи, е, на 2 януари споразуменията за партньорство са на лице. По е, закон комисията разполага с цели 4 месеца да ги одобри, т.е. до 2 май 2014 година. Официално програмите са оперативни. Правителствата имат правото да ги поставят на масата а, само ако партньорски споразумения а, са одобрени. А реално Програмите се а, а, прилагат успоредно с партньорски споразумения, които, както казах, се одобрява на 2 май. Тогава комисията разполага с още 6 месеца, за да одобри програмите. Без да нарушава закона, разполага с 6 месеца, за да ги обсъжда с регионите и ако комисията е, използва целият период, който и се, на който има право по закон, тогава реалните действия ще започнат на 7 ноември 2014 година. Това са действия по сближаването. Говорим за ноември следващата година, но не за големи проекти. Ако говорим за големи проекти, т.е. над 15 милиона и и 5 милиона, ако се говори за транспорт, всъщност точно за транспортна инфраструктура, 75 милиона, тогава комисията има право на още 3 месеца за обсъждане на тези проекти. И тогава в най-кратките срокове ако правителствата бързат, а комисията е бавна, тогава стигаме до февруари 2015 година. Ако обаче има вариант, при който правителствата са бавни и използват цялото време, с което разполагат. Ако и комисията протака използва до край сроковете, тогава стигаме до 1 септември 2015 година, включително и за големи проекти. А е, всъщност е, имаме 1 юни 2015 година, ако не се предвиждат големите проекти. Значи, остава ни само да се надяваме, че комисията ще работи бързо. Е, е, е, реалният живот обаче е различен. Всеки е гладен за нови проекти. И сега, какво ни показват данните? 1 август 2013 година, преди един месец. Страните шампиони освоиха 96% от социалните фондове. Тоест, те са освоили всички средства Тоест, остават на лице само парите за правителствата, които чакат решението на комисията. По регионалните фондове положението не е чак толкова добро. Най-добрите страни 75% са освоили. Те много рано си получиха парите и всички чакат нови проекти. И всички искат тези проекти да започнат на 2 януари 2014 година, ако не е на 1. Така че е, всеки очаква специфични възможности. Има две възможности. Или да се говори с комисията, е, така е, ако формално не са одобрени проектите, но финансирането започне и всички бенефициенти се надяват на това, че комисията ще каже по-късно добре, е, беше ясно, че ние ще подкрепим проектите и програмите. Така че има сега един случай, за който въобще не сме говорили до сега. Ако обичате, може ли и по-накратко, е, казва председателя, последното ми изречение. Има една втора възможност за правителствата. Без тези правилници и регламенти има и един документ, подписан от комисията и държавите членки. Това е, е с е, това е така нареченото additionality. Това са огромни средства около 3% от общия пакет. Това са национални средства, но правителствата трябва да е, доставят паралелно инвестиране. Не знам дали започнат веднага да финансират проекти, като използват тази възможност, която се предвижда. С надеждата, че комисията ще е, одобри по втората възможност за допълнителност е, в самото начало на годината. Това е графика. Господин Алфонс има думата. Заповядайте. Извинете, господин председател, не внимавах. Така че ще прескоча изказването си. Thank you, Lambert. What is missing това, което липсва в сценариота на господин Гумнанис е, че през 2014 година ще се проведат избори за парламент, за комисия, за председател на съвета, за председател на комисията. Така че това означава допълнителен срок, допълнително закъснение и сме направо, направо в един сценарий на кавка. Но, към казаното от двамата бих добавил, че и, и двете изказвания са доста а, атипични. Първо, необходимо е, е да бъдем стигнан да бъдем сигурни, че държавите членки ще имат готовност и съответно партньорите ще могат да реагират. И второ, как да се уверим, че интегрираният подход ще се използва изцяло и тотално от държавите членки. Това съвсем не е ясно и съвсем не е сигурно. Ето, пока видяхте с какво става за какво става дума в Австрия, в Уелс нещо като и така нататък. И трето, как да прилагаме многофондовия подход и как да управляваме а, програмите, които са финансирани от няколко фонда. И как да, да осигуриме премахването на препятствия пред изпълнението на тези програми или поне да подсигурим едно по-гъвкаво и плавно а, осъществяване за бъдеще. И трето, и последно, трябва да има наистина много по-добър институционен капацитет и капацитет за изпълнение. Това трябва да бъде основното ни послание – е, всички, е, и двамата оратори говориха за сложността на новите проекти. Какво трябва да се промени в държавите членки, за да могат много сложните проекти наистина да се изпълняват, да се осъществяват? Това не става ясно от казаното до тук. И бих искал да помоля господин Вон да каже Какво да направиме, и това трябва да се включи във вашия доклад, какво трябва да направиме, кой компонент трябва да, да, да присъства във всички кохезионни пакети и съответно да бъде възприят от всички държави членки. Следващият оратор. Искам да да, да споделя моя опит от Харватия. На 20 септември организирах конференция, на която участвах от представители на Латвия, Словения и Европейската комисия. Ние обсъдихме предизвикателствата за изпълнението на политиката на сближаване. Стигнахме до някои важни заключения, с които ще споделя с вас. Първо, обществените и партньорски консултации. Това трябва да бъдат ключови елементи от политиката за сближаване, участието на местните органи на властта и разпространението на стратегически документи. Специализирането смарт в рамките на условията, предварителните условия, условията ex-ante и от една страна прилагането на принципа на партньорство и помагането на тези партньори, ако има някакъв, някакво закъснение. Сроковете за подготовка на стратегическите документи е кратък, а същевременно неспазването на срок заплашва и е заплаха за изпълнението на цялата програма. Затова подготовката трябва да започне веднага, ако искаме а, изпълнение на проекта от началото на 2014 година. Това беше второто ни заключение на конференцията. Затова е необходимо да има едно по-ран, една по-ранна подготовка на проекта. А това обаче не може да стане, ако не разполагаме с стратегически документи, които да са договорени предварително. Така че, виждате, има много е, препятствия пред е, на своевременното осъществяване. Ако рам, проектите не се приемат на време. И трети проблем, който искам да споделя с вас, то е, е, свързан с е, данъчния капацитет на при изпълнението на проектите. Е, в някои държави имаме, ексцеци, имаме голям а, бюджетен а, дефицит. В, остава дума за, за страните, които са в финансова криза, където се прилагат строги мерки за бюджетна дисциплина и се изискват а, ограничения и економии. И това директно има отражение върху политиката на сближаване. Така че Така че от една страна тези процедури за голям дефицит и е, политиката за сближаване и мерките за прилагането на тези две е, политики трябва да бъдат разглеждани заедно, за да не доставяме, предо, предоставяме допълнителни препятствия пред осъществяване на сближаването. Е, има две, имам две забележки, един въпрос. Аз не оставам с впечатлението, че закъсняваме спрямо предишния период. Пак беше преди 6-7 години, при първата година реално ние приключваме работа през декември. Така че първата година на практика се губи. Въпросът е, че края на годината и остават нерешени проблеми. То много проблеми. Е, е, като цяло системата е същата като предишната, така че не смятам, че сме закъснели. Разбира се, по-добре би било, ако една година по-рано бяхме почнали, но това си беше, това си остава една мечта е, да започнем една година по-рано. Второто, може би има грешка в доклада, но трябва да се спомене, че ние работим по регламентите, но е, едновременно с това има подготвителна работа и в държавите членки като комисията трябва да реши така наречената position paper. За всяка държава членка правно position paper не съществува. Това е нещо като загадка за това как да започне подготовката от страна на комисията. Аз нямам отражението, че в това position paper се отразяват промените, настъпили по време на трилога. Има различни данни. Държавите членки, е, те четат position paper, а ние работим по трилога. Тоест, ние сме в различно положение. Ние казваме на държавите членки за това за position paper, обаче е, това не е точно. Position Paper е изготвено а, е, преди 3-4 месеца и затова искам комисията да изготвя тези Position Paper своевременно. Има някои данни за държавите членки, които не съответстват на регламентите, които току-що сме изработили. И третото, искам да кажа на експерта от Австрия. Много е интересно, че този път вие решавате е, оперативните програми да не са на регионално ниво, а имате една оперативна програма е, така че в държавите членки много често, включително и в моята, интеграцията е в обратна посока, на регионално ниво, а не на централно ниво. А след толкова богат опит, може би неправилно съм ви разбрал, но вие предлагате само една програма. Искам да е, разбера каква е причината за това. Председателката, е, не знам дали още някой иска да се изкаже. Извине, благодаря ви. Имам само няколко забележки. Беше много интересно да чуя доклада. Мисля, че ще бъде хубаво да се направи съпоставка върху това всяка държава докъде е стигнала по преговорите по е, партньорските споразумения. Какви данни се включват за ITI с всяка държава членка? ние нямаме е, информация за това докъде се е стигнало по тези големи проекти. Благодаря ви. Председателката, а, е, господин Ламберт има, иска сега. Да. Аз също имам няколко кратки въпроса, като е, Олбрихт за умната специализация, е, условията, е, които предварително се поставят, ексанте, как е, е, включвате в програмите различни региони по специфични теми. Е, и защо новия начин за свързването на специализациите с териториалните дейности по едни и същи теми в цяла Европа. И на второ място, какви са възможности за финансово иновиране – може би някакви възможности от ФРР, това взима ли се предвид? И подкрепям всички останали въпроси. Председателката, сега е, е, нека всички, е, нека двамата експерти да отговорят или ако комисията иска да каже нещо е добре дошла и после Дарек да обобщи. Да, кой иска да вземе думата пръв? Каква е причината за това? Него. А, да се концентрираме върху една програма. Дори една програма в европейски мащаб е малко и е малка. Малките програми в момента са до 12 милиона. Следващата категория 25 е милиона чисто административно няма някакво съотношение. Това е отчетено при изработването на новите правила. Дори и австрийската програма на европейско ниво е част от малките програми. Имаше административно упростяване, но въпреки това е, всичко е на ниво австрийска провинция и е, приложението е, се координира по споменатия начин. Има седем координации. Както и преди, вървим от долу нагоре. Ние истински се надяваме, че ще има упростяване. Втора точка. Така наречената умна специализация, умното специализиране. Тук а, е, а, е, е, слушаме дискусията, която се води в Австрия. На национално ниво има стратегия ФРР, а в всяка отделна провинция има е, стратегии за развитие е, с е, различен ритъм, с различна скорост. Според нас системата за умното специализиране е ясно, особено за националните програми и националната стратегия. Ако се опитаме да видим всички детайли, по мрежата на Европейската комисия можем да обсъждаме много въпроси, но специално по достъпа ние смятаме, че отговаряме на условията, защото е, през всичките тези години сме изработвали национални стратегии. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да отговоря на въпросите, като не следвам задължително реда, в който бяха зададени. По въпроса за ем, интелигентното приобщаване. Да, е, изготвят се някои приоритети. Взима се даден проект и се мисли за начина по който той може да подобри нещата и дали се вписва в приоритетите или не всичко е от значение. Искаме да се съсредоточим върху елементите, които наистина са от значението. Същото се отнася и до економическите приоритети. Това е неизменна част от процедурата по селекция на проектите. Когато търсим дадени проекти или когато хората идват при нас с даден проект, това е а, първият тест, на който трябва да отговори дадения проект. Как той ще допринесе за програмата? Как се вписва този проект в приоритетите? По отношение на графика. Да, доста е трудно но все пак очакваме да одобрим проектите рано през 2014 година. Едва ли проектите ще започнат да се прилагат от 1 януари 2014 година, но ще се опитваме максимално да упростим нещата. Доста работа ще има администрацията. Има доста пречки, които могат да водят до забавяния но трябва да помислим до каква степен може да се отложат дадени проекти, какви стъпки могат да се приемат междувременно. Може да се погледне на проектите, които вече са започнали, да се види те на какъв етап ще бъдат на 1 януари. Но дадени краткосрочни проекти биха могли да започнат и много по-рано. По отношение на споразуменията за партньорство, това е потенциална пречка в Уелс, защото в Уелс не се упражнява контрол върху тези партньорства. Това се урежда на държавно равнище. Затова, както вече ви казах, имаме специална глава за Уелс но не можем да сме сигурни, че всичко ще бъде готово едновременно. От друга страна обаче, ако сте наредили цялото домино, ако една пешка падне, падат всички останали. Имаме някакви очаквания, но споделяме тези очаквания с всичките си партньори, с академичните среди, извършва се подготвителна работа, но риска е неизменен. Рискът обаче не е прекалено голям, защото вече имаме подписана глава за Уелс. Относно многостранното финансиране. Предполагам, че всяка администрация има опит в това отношение. В Уелс имаше доста пречки, когато приключвахме програмите за периода 2000-2006 година. И на времето трябваше да включим всички заинтересовани страни в контрола. И а, този опит беше доста горчив, доста хора бяха а, наранени и не биха се включили повторно в подобна дейност. По въпроса за интеграцията. Един пример от миналата седмица. Миналата седмица на бюрото ми попадна проект, който използваше технологии, за да се подобри е, качеството на водата за къпане. Кой обаче е отговорен за качеството на морската вода? Всеки ще отговори тези, които развъждат е, морски организми. И тогава кой ще носи отговорност? Това е нещо, което трябва да се вземе предвид, когато разглеждаме даден проект. Следващото нещо, за което трябва да помислим е по какъв начин добрата идея може да се превърне в действителност. Това обаче трябва да вземе предвид и конкретния контекст. Можем да внесем подобрения на вече действащия процес, работим по това – няколко думи и във връзка с съвета ЕПСКО, който беше проведен миналата седмица в Люксембург. Там ще се вземе и решение за финансовите инструменти. За това наистина с интерес следим това, което се случва. Благодаря ви. It's about ERDF money and the SME Uh, new initiative uh, what minister was discussing. А става дума и за инициативата за малките и средни предприятия, които ще се обсъдат от министрите. Сега, представителя на комисията. Благодаря, госпожо председател. Вие зададахте въпроса дали комисията е готова ще се опитам да ви кажа, да дам някои подробности. Господин Гудманис, комисията ще действа колкото се може по-бързо. Ние преразгледахме нашите вътрешни правила, упростихме ги, за да можем да предоставиме становища на държавите членки, ако това се е необходимо преди ам, одобряването на споразумения за партньорство. Също така припомняме на държавите членки, че подготовката изисква време и по принцип от началото на 2012 година ние започнахме една кампания на припомняне, изпратихме им писма, напомнителни и до септември тази година 14 държави членки вече са подготвили споразуменията за партньорство. Ние вече ги а, анализираме и ще им изпратиме а, нашето становище и препоръки. Така че Наша стратегия е да приканваме държавите членки да започнат работата по-рано. Доклада по становището ще отразява състоянието на нещата и всички преговарящи са инструктирани да вземат предвид междувременно постъпващата информация и развитие. Е, включително и специфичните е, препоръки за 2013 година. Така че смятам, че е, доклада ще бъде усъвременяван поетапно и своевременно. Комисията има високи очаквания, комисаря е, е препоръчал да можем да, да, да сключим максималния брой споразумения. Разбира се, има известни закъснения, но правиме всичко възможно за да се вписваме в сроковете. Но, разбира се, трябва да се отдели необходимото време с оглед качеството защото нека, нека, нека не забравяме, че ще имаме един а, про, период на изпълнение за 10 години, так, така че е необходимо съществ, а, съдържанието да бъде качествено и ако е необходимо, може да се удължат известни срокове, но Както вече казах, ни се опитваме да, мож, да, да свършиме нещата колкото се може по-бързо, като същевременно обаче отчитаме и се придържаме към качествени стандарти. Дерек. Благодаря, господин, госпожо председател. Благодаря на колегите за наистина важните и практични въпроси, които зададаха. Аз ще взема предвид, включително и изказването и препоръките на двамата докладчици. Така че... И също и съдържанието и времевите рамки ще бъдат отчетени в окончателния доклад. Е, въпросът е, разбира се, да отчетеме всички опции, всички възможности и причини за е, закъснение. Има такива. Но в момента всички работиме по оперативните програми. Работата продължава и Разбира се, държавите членки и отделните региони действат по различен начин. За това беше и необходимо и полезно да чуеме а, опита на а, Австрия и Уелс. Като същевременно се отчетат всички възможности за бъдеще, възможностите да се упростат а, процедурите. В крайна сметка взетите решения могат да бъдат изпълнени, приятите процедури са приложими, така че нека да не, да не ви е, е, припомням, че става дума само за един работен комент. Имаме 28 държави членки, които ще предоставят информация, ако тази информация се служи за съвременяване на позицион, доклада по позицията. Сега, има, разбира се, някои държави членки, които успяват да свършат нещата добре и по-бързо, други, които закъсняват и действат по по-недобър начин, така че ние трябва да имаме тази информация. И още веднъж искам да благодаря на Маркос и Питър за а, техните презентации. Мисля, че те бяха много-много полезни. Благодаря на казаното от колегите. Ще взема предвид всичко казано и е, всичко това ще бъде включено в е, окончателното становище. Няма да е, не решаваме днес сроковете, но Дерек, колкото се може по-бързо, ще се радваме да е, разполагаме с това окончателен доклад. Да благодаря на нашите докладчици от Австрия и Уелс. С това приключваме нашето днешно заседание и е, сега бих приканила координаторите да останат за заседания, а всички останали да напуснат колкото се може по-бързо.